Днешното заседание ще ви бъде представен за одобрение на следващата сесия, ако няма възражения срещу приетите днес резолюции ще ги предам на съответните структури и лица, които са упоменати там. Закривам заседанието. Пожелавам ви приятно пътуване и приятна събота и неделя.